So, ladies and gentlemen, these the friends, I think this is a... Председателят, госпожи и господа, скъпи приятели, мисля, че е време да започнем днешното заседание. Преди гласуването да ви дам информация за вчерашното заседание на координаторите на Комисията по петиции. Първо, техническа информация. Днес след обед ще, точка 31 ще бъде обсъдена преди точка 30. Точка 30 ще бъде обсъдена към 16 часа а точка 31 към 15 и 13 часа. Нека също ви информирам, дължен съм да го направя, че координаторите на комисията по петиции вчера след обед решиха следното. Първо, искане за други дневни редове. Петиция 93 от 2017 година ще бъде добавена към дневния ни ред за януари. Петиция 1845 от 2013 ще бъде добавена към дневния ред, след като бъдат получени отговорите на комисията. Петиция 70 Представителите на Словашкия парламент са изискали, тук в парламента са изискали отговор от парламента в Словакия. Заседанието на 21 и на 22 ноември. Седмица на правата на човека. Договорихме се да поканим върховния представител за беженците или неговия заместник които да се изкажат по точките за миграцията. Това ще стане на заседанието ни на 21 ноември. Размяна на мнения с Европейския омбудсман и препоръка за по препоръката за назначаването на нов генерален секретар на комисията. Предлагаме да се срещнем с омбудсмана на 21 ноември в 14.30 часа. Ще заседаваме заедно с Юри и Конт тогава. Други въпроси. Договориха се също координаторите, председателят да предложи на комисията да се поканят вносители на петиции във връзка с годишния колоквиум за правата на човека. Той ще се състои на 26 и 27 ноември тази година. Планиране на работата на комисията ни. Председателката е изготвила становище от името на комисията, което е било прието планиране за идните месеци. Координаторите дадоха на председателката мандат да се обърне с писмо към шведското правителство, в което изразява съжалението си във връзка с постоянната дискриминация на граждани на Европейския съюз. Ще обсъдим през ноември заседанията си през 2019 година, след като излезе предложението за график на секретарията. Не бяха прияти петиция 434 от 2018 Петиция 444 от 2018 ще бъде закрита. Искане за точки Б, Става дума за петиция 245, 695 и 118. Тези петиции остават отворени. По тях ще има последващи действия. Още нещо интересно проучвателни посещения и изслушвания. Координаторите решиха да не провеждат проучвателни посещения през първата половина на идната година. Решиха обаче да организират изслушване на тема на промените в климата през първата половина на 2019 при условие, че то се проведе заедно с другите компетентни ресорни комисии или ЕНВИ или ИТРЕ за предпочитане и с двете. Посещение в Пиемонте, Италия, решихме Беатрис Бесерам да ръководи тази мисия искания от зелените за въпроса с искане за устен отговор за нарушение на законодателството за Натура 2000. Координаторите взеха решение да се внесе такъв въпрос без резолюция, ако това бъде направено заедно с ЕНВИ. Подготовка за заседанията с национални парламенти. Координаторите отбелязаха актуализираната програма. Координаторите за ФАТКА се договориха да се изпрати писмо до Американския конгрес във връзка с закона ФАТКА. Проучвателно посещение, което вече е проведено от нашата комисия. Договорихме се да изпратим благодарствено писмо до онези, с които не сме успели да се срещнем. Това беше всичко за днес. Госпожа Бесера. Е. Благодаря, господин председател. Благодаря за резюмето, което направи за заседанието на координаторите, проведено вчера за съжаление, по... не, не можах да присъствам. Благодаря ви за решението за декември, защото това ще бъде много важно, ключово посещение. Що се отнася до решенията взети вчера, бих искал да, да ви помоля или поне да кажа, че е необходимо да помислиме по нещо. Вчера беше отхвърлена една петиция, свързана с работата на а, регионална телевизия. Става дума за ТВ Трес, каталунската телевизия, която беше приета пред, поначало, а, кът, коя, петицията имаше за цел да посочи, че има липса на обективност от страна на националната телевизия. За нас став, не, не става, не е важно за какво става дума. Важното е, че става дума за някакво нарушение на европейското законодателство. Така че вчера беше отхвърлена а, тази петиция, а то щеше да бъде същото, ако става дума, примерно, за някаква бавар, баварска телевизия или друга. А, тъй като аргумента за отвърляне на петицията е било политизиране на темата, но къд, аз не виждам къде е политизация. Тук става дума на а, жалба от страна на гражданите за не правилно функциониране на един публичен орган. Така че е, ми се струва, че трябва да помислим по въпроса, свързан с решението на координатори. Of... Благодаря ви по първата част от разискването. Поздравявам ви с проучвателното посещение. Пожелавам ви успех по втората част от изказването ви. Решението вече е взето от координаторите. Нямам правомощия да го променям. Роза. Точно обратното. Аз мисля, че можем да вземем решение и плен пленарното може да отхвърли. Така че аз мисля, че а, искането на Беатрис е съвсем а, разумно. Става дума за пет, петиция регистрирана през април и се казва там, че няма, че има липса на прозрачност и че а, е, няма достатъчно обективно представяне от страна на каталунската телевизия. Приехме а, е, тази петиция и след, след това имаше внесена петиция за е, испанската телевизия и в крайна сметка двамата жалбоподаватели на двамата жалбоподаватели им беше казано да, тази петиция може да бъде е, от, отворена, приета и така нататък. А, а след това се казва, че нещата се отлагат си не дие до провеждане на изборите. Аз а... смятам, че просто ням, не, не, не, не, нещата са несъобразени. Не, не, не, не съобразени. да, наистина а, пленарното може да отхвърли решението на координаторите. Но НП поиска също така да се организира мисия за проучване на престъпленията, извършени от ета терористичните атентати и така нататък. Разбирам основанията ви, но в момента аз председателствам, отговорността се пада на мен. Няма да разискваме този въпрос отново днес. Вчера бе моментът за разискването му. Може да подновите дискусиите през месец ноември, но не и сега. Продължаваме по дневния ред. Становище за доклада за прилагането на регламент за защитата на животните. Всички готови ли сте? Изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, въздържали се. Нека проверим по това изменение. Гласуваме електронно, моля гласувайте. Is... Край на гласуването. Изменение 6. Още веднъж гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. За. Против. Приема се. Въздържали се. Извинявайте. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение на колегата Валина за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за. Изменение 4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 Е. Устно изменение на госпожа Валина за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Добре, ще проверим електронно по изменение 25. Моля, гласувайте. 25. 25. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. Втора част. За. No, 26 was adopted. 26 то изменение бе прието. Още веднъж изменение 20, втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21. Извинявайте, 24. Изменение 24. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 42. За, против,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 What is? it? So, if 25 or 26, one of them is adopted, then this, this, this, and this fall. Yeah. And. In the second, in the second part. uh... Във втората част се казва изрично, че е съвместимо с 25-то и 26-то, поради което трябва да гласуваме. Гласувахме ли по втората част? Гласувахме по втората част, казва председателят. Втората част на изменение 20. Okay. 21 second part.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 Втората част на 20 и втората част на 21 са идентични. Добре, благодаря ви. Компромисно 2. За. Против. Против. Въздържали се. Приема се. Отново устно изменение. Устно изменение на госпожа Валина за против въздържали се, приема се. Изменение 12 за Изменение 12 за против въздържали се, приема се. Изменение 47 за против въздържали се, приема се. Изменение 48. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Гласуваме електронно по 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. Само първата част. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение на Виржини. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 36. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3. За, против, компромисно 3. За, против, въздържали се, приема се. 37. Изменение 37. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, отхвърля се, добре. Изменение 39. 38, извинете. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 отпада. Гласуваме по целия текст, гласуваме електронно, моля гласувайте. Клаус. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Продължаваме с проект на доклад за констативното посещение в Лужица, Германия. Готови ли сте? Мадам Окен? Госпожа Окен, исках само да ви съобща. Аз съм за всички изменения, но по-специално първите и предвид случващото си вчера, ако продължиме и не така и не, промен, не внемеме никакви мерки за променяне на нещата, ще бъдем свидетели на ново социално бедствие в цяла Европа. Така че много ви моля, нека е, направиме всичко за е, климата, да бъдем лоялни към климата, към е, нашата земя, към бъдещите поколения. Може би не вярвате в това, че наистина има климатични промени, но е, мисля, че трябва да действаме.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 21 за, против, въздържали се. Приема се 22 разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Прието не. Нека да проверим тогава втората част на 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. отхвърлям. 23-то. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега окончателно гласуване. По именно гласуване. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се с 19 гласа за. Missing. They received an email. They yeah, I, I don't. know. Yeah? Okay, okay, okay, okay. Maybe announce it again. Yeah, yeah. yeah. And third, third of our voting is, is uh, concerning... Uh... Що се отнася до службата за деца и юноши Югендам, първо изменение за против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Всяко едно. Добре. Първо изменение, моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. Второ за против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение за против. Въздържали се. Приема се. Шесто. Изменение за против въздържали се, приема се. Осмо изменение за против въздържали се, приема се. Девето за против въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за против въздържали се, отхвърля се. Не, прието е. Прието е. Десето изменение е прието. Единайсто разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, прието. 12. Първа част са против. Въздържали се, приемат се. Втора част за против. Въздържали се, приема се. Да проверим втора част на 12. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 14-то за против. Въздържали се. Приема се. 13-то. 13-то е прието. Искате да проверим? Има жела молба да провериме 13-то. 13-то изменение. Моля, гласувайте. В момента проконтрол... проконтролираме гласуването по 13-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. За против. Въздържали се. Приема се. 15-то първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. 15 втора част ще проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16 изменение, първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Нека да провериме. Електронно, моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. 16 изменение, втора част. Отпада ли? Не, не отпада. За, против, въздържали се, приема се. Добре, в такъв случай да проверим 16-то изменение, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение, първа част. за против въздържали се приема се втора част става дума все още за изменение 17 втора част за против въздържали се приема се 18 изменение за против въздържали се приема се седмо изменение за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 Отхвърля се. 34 за против, въздържали се. Приема се. Нека да проверим 34-то за против. Отхвърля се. 35-то за против въздържали се, приема се. 36 а против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38. Adopted 39 in favor. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Изменение 40 за против. 40. Изменение 40 за, против. Въздържали се, приема се. 41. Първа част за, против. Въздържали се, приема се. Втора част за, против въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, да проверим. Изменение 43, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се 45 за, против, въздържали се, приема се 46 първа част за, против, въздържали се, приема се втора за, против, въздържали се, приема се 40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 51 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим 52, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 56 за. То отпада всъщност, казва председателя. 57. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. 57. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за против, въздържали се, приема се 59 за, 60 за, против, въздържали се, приема се 61 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, приема се. 63. Искате да проверим? Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега по именно гласуване, окончателно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 12 гласа за. Благодаря ви. I, I make a mistake.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 Midnight. Okay. What do you want to do? Dear friends, ladies and... Скъпи приятели, дами и господа. Емиш Ураим. Yes, in the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 Egy vélemény elemzése a következő pont. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szak... И тъй преминаваме към следващата точка в нашия дневен ред. Относно функциите на омбудсмана, госпожо Алкин, заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди да представя доклада си, трябва да ви напомня, че четири пъти сме настоявали в пленарна зала да се преразгледа статута на омбудсмана. Но до сега като че ли не бяхме достатъчно силни. За мен е много важно да се отбележи, че омбудсмана трябва да има повече правомощия, защото а, до сега тяхната работа е била отлична, но статутът е ограничен, ресурсите са ограничени, и не се отговаря на очакванията на гражданите. Ето защо мисля, че трябва да преразгледаме своята позиция. Освен това, има още нещо, което за мен е интересно. Задачата на омбудсмана е свързана и с борбата срещу конфликта на интереси в различните обществени организации и органи. защото тези, които вземат решения в името на гражданите, не бива да са изложени на конфликт на интереси. Ние непрекъснато се натъкваме на този проблем, следователно омбудсмана трябва да има много по-убедителни инструменти. Примерно индустрията, е твърде близо до Агенцията за лекарствата. Има смесване на интересите. Това не бива да се допуска. Гражданите трябва да имат доверие в институциите и е грижа на омбудсмана да следи за това. Освен това, омбудсмана трябва да има достъп до документи, защото сега като чили някои от правомощията са отслабени в сравнение с началния етап би трябвало омбудсмана, освен това, да идва в парламента, когато е необходимо. Например, сега има специален доклад за липсата на прозрачност в съвета. Ние трябва да сме сигурни, че парламентът знае върху какво се работи. Не забравяйте, че много от държавите членки, дори някои от старите, все още нямат омбудсман. В скандинавските страни това съществува, но в Германия, например, има омбудсмани в някои от регионите, докато в новите държави членки има омбудсмани. Но все още виждаме, че няма убедителност. Като че ли по-скоро местата се раздават. Ти ставаш председател, ти нещо друго, докато омбудсмана трябва да бъде напълно независим, подобно на съдиите. Необходимо е гражданите да имат доверие, да знаят че омбудсманът е наистина независим, наистина ще ги защитава. И нека също така посоча, че е много странно, че омбудсманът би трябвало да може също така да се намеси когато има неизпълнение на предходни решения на Съда на Европейския съюз. И накрая, нека подчертая, че ние разглеждаме националното ниво, европейското ниво, ниво. Необходимо е служителите също да могат да разчитат на работата на омбудсмана, подаващите сигнали да могат да разчитат. Ако, разбира се, става дума само за безпочвени слухове, ние можем да се справим с това. Но подаващите сигнали също трябва да имат ясна процедура, за да не се чувстват несигурни. Трябва също така да знаем, че когато говорим за омбудсмана, не говорим за званието, а за задачата на омбудсмана. Думата идва от скандинавските езици. Това мисля, че беше основното, на което исках да наблегна. Разбира се, с удоволствие ще приема въпросите и коментарите ви. Szépen. А шедо reportereknek на meg a szót, ki Виландур, поранчуем. Благодаря ви. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Ähm, господин Виланд, благодаря господин председател, благодаря на госпожа Алкен за проектостановището. Важно е след като минаха толкова много години да се преразгледа правното основание за работата на омбудсмана. Според мен омбудсманът трябва да има по-широк достъп до документи, за да може и да си създаде представа за положението. Още нещо, не знам дали причината бе в устния превод. Германските преводачи преведоха нещо, което каза госпожа Аукен с съдия. Мисля, че какъвто и въпрос да разглеждаме, трябва да мислим за разделението на властите. Принципът на разделението на властите винаги е функционирал добре. Омбудсманът не е неутрална институция. На него се пада задачата да подпомага гражданите. Омбудсманът работи от името на гражданите, т.е. взема страна а от изказването на госпожа Алкен останах с впечатлението, че омбудсманът следва да изпълнява какви ли не несъвместими функции. Следва да влезе в ролята на полицай, на прокурор, на съдия, да, дори и да изпълнява изпълнителни функции, ако правилно съм изтълкувал казаното от госпожа от омбудсмана трябва да усъвместява всички тези функции, борейки се срещу злото на света. А злото, според нея, може да се определи упростенчески. Но не мисля, че това би било адекватно, що се отнася до ролята на омбудсмана. Прекомерно е. Прекомерно високи очаквания се свързват така с неговата работа. Освен това, докладчицата постави особено силен акцент върху подаващите сигнали за нередности. Това е една изключително интересна тема. Действително, може някой, който да се смята за някой да не е сигурен дали всъщност подава сигнал за нередност или не. Но в какво положение се намира човек, който смята, че може би подава сигнал за нередност и едновременно с това работи в структура, която не е вписана в регистъра за прозрачност? кого може да сезира един такъв човек по силата на строгите ни правила за прозрачност? Не би могъл да сезира комисията, както смятат някои, не би могъл да се обърне и към депутат, тъй като фирмата му не е вписана в регистъра за прозрачност. Според моето тълкуване не би могъл да сезира и омбудсмана. И наистина Казвам това без нотка на ирония. В измененията, които ще внеса, ще изляза с предложения за повече ефикасност на работата на омбудсмана, но ще настоявам също така и за спазването на принципи, които в миналото са функционирали добре, като например разделението на властите. Важно е това според мен. Благодаря. От моя страна аз ще кажа, че напълно подкрепям казаното от Маргарет, но аз говоря от името на нашия координатор и докладчик в сянка Виржини. Тя трябваше да тръгне, защото председателства заседание на докладчиците в сянка именно за подаващите сигнали на комисия Юри. Ние всички работим по различни предложения. Благодарим на Маргарет за отличното проекто становище. Комисията по петиции на страната на омбудсмана. Ние всички искаме добро законодателство, прозрачна демокрация – да се проследява как се изпълняват задълженията на комисията, как се въплътещават нашите ценности. Десет години минаха от последното разглеждане на статута на омбудсмана. Междувременно се промениха много неща. Следователно трябва да се мисли за някои промени. Маргарет има добри предложения. Ние ще подкрепим търпим, особено в частта достъп до документи и прозрачност на законодателната процедура. Но, що се отнася до достъпа на омбудсмана до съда на Европейския съюз или до документи, ние бихме искали да се придържаме към регламент 49. 1049 от 2001 година. Същевременно наистина трябва да се борим срещу тормоза в институциите. Добре е да има по-добро сътрудничество между парламента и омбудсмана. Добре е да има повече представения на омбудсмана в пленарна зала. Подкрепяме Маргарет за подаващите сигнали. Смятаме, че тук статутът може да се преразгледа. Още веднъж благодаря на докладчика за отличната работа. Ще работим с нея и останалите колеги и докладчици в сянка. Благодаря. Благодаря колегата Мариес. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че за мен докладът е много интересен, защото ние говорим за статута на омбудсмана. 2003 година, когато започна цялата процедура по омбудсмана, имах възможност да напиша първата книга за статута на омбудсмана. Междувременно минаха много години, беше натрупан опит – и ние е, вече знаем как да продължим напред. Какво означава Европейският омбудсман? На различните езици различни неща. На гръцки, например, това е посредника между два конфликтни интереса – но думата омбудсман, която е от скандинавски происход, означава и други неща. Това е по-скоро защитника на народа, както е фразата на испански. Защото омбудсмана би трябвало да се бори срещу лошото законодателство. В случая ние говорим за Европейския омбудсман. Именно за това Европейския парламент го посочва. Ние трябва да го подкрепяме, когато той е в конфликт с институциите на Европейския съюз, за да може наистина да се отстранят нередности, свързани с лошо управление или лоша администрация – така че омбудсмана трябва да е независим, но Европейският парламент трябва да го подкрепя. Какво означава лошо управление или лоша администрация? Например, когато имаме конфликт на интереси, един много значим проблем – конфликт на интереси в резултат на лошо управление. Това се случва и в Европейската комисия, и в Европейската централна банка, където има конфликт на интереси, тъй като ЕЦБ беше член на тройката и трябваше да следва инструкциите на Еврогрупата. Обичайно ЕЦБ има независимо следователно тя не трябва да бъде член на тройката и да отговаря пред еврогрупата. Това е сериозен проблем. Трябва да се намери решение. На второ място прозрачността и работата на институциите. По-настоящем Еврогрупата е най-силният орган. Тя взема решения, които имат пряко отражение върху живота на гражданите. Същевременно те пред никого не се отчитат, пред никого не отговарят. Кой отговаря за еврогрупата? Би трябвало омбудсмана да може да се заеме с лошите практики. Европейският омбудсман трябва също така да има отношение към Европейския парламент. Например, тук господин заместник председател, има процедура свързана с правомощията на Европейския парламент. Към нас се отправят множество молби за преразглеждания. Мисля, че омбудсманът може да бъде полезен тук. Това също би трябвало да влезе в неговите задължения. Също така, омбудсманът би трябвало, когато желае, да присъства на пленарните заседания или на заседанията на комисията. Би трябвало да може и да се намесва по дела на Съда на Европейския съюз, когато е необходимо да се окаже защита на една от страните – Друга важна тема – достъпа до документи. Пак важен въпрос. Ще спомена и сексуалния турмоз, който в последно време стана водеща тема – Ние трябва наистина да водим диалог, за да разгледаме нашите изменения. Мисля, че като цяло текстът на госпожа Алкен е добър. Ние ще предложим изменения. Паскал Лефебрур. Паскал Лефебрур от името на комисията. Благодаря. Комисията първо би искала да благодари на госпожа Алкен за изготвения по тази тема текст. Вярно е, че парламентът вече не веднъж е призовавал за преразглеждане на статута на омбудсмана – но вероятно в следствие от това не е била спазена правилната последователност. Знаете, че разпоредбите за прилагане на статута бяха преразгледани през 2016. Вместо първо да се преразгледа статутът и след това разпоредбите за прилагането му, подходихме по обратния начин. Може би това не бе най-добрия метод. Знаете, че са установени добри връзки между службата на омбудсмана и Европейската комисия, дори много добри такива. И омбудсманът и други институции и органи на Съюза допринасят за доброто функциониране на демокрацията. Комисията ще трябва да излезе със свое становище по-нататък. То ще излезе през 2019 година. Ако се спази предвиденият график, така ще имаме възможност да се запознаем по-отблизо с всички предложения за преразглеждането на статута на омбудсмана. Сега ще направя някои предварителни и необвързващи бележки що се отнася до измененията, предложени от вашата комисия. По въпроса за седалището на службата на омбудсмана в Брюксел. Не вземаме страна по този въпрос, но нека ви припомня, че госпожа Орайли вече прекарва по-голямата част от времето си в Брюксел. Две трети от служителите, които работят по отделни случаи, правят проверки, се намират, работят на улица Монтуае тук в Брюксел. Що се отнася до сезирането на съдилищата, и тук правя само предварителна бележка, имаме някои съмнения, които бяха изразени и от ваши колеги до тук. Защо? Защото според нас омбудсманът изпълнява специфични функции. Харесва ми думата медиатър на френски посредник. И мисля, че не би трябвало с лека ръка да вменяваме на омбудсмана функции различни от посредническата. Той следва да посредничи между институциите, да намира решения, вместо да залага на по-конфликтен подход. Същото се отнася и до исканията за препоръки за прила... изпълнението на съдебни решения. Към момента не смятаме, че трябва да се възприема този начин на действие. Проявяваме много голямо, меко казано, разбиране, що се отнася до процедурите, които трябва да се прилагат към случаите на сексуален турмоз. Очакваме да се предложи ускорена процедура за такива случаи. Ако правилно разбирам, тази процедура ще измени или допълни член на 19 от правилника за длъжностните лица. Ще трябва по-внимателно да се запознаем с това предложение. А що се отнася до сроковете, вече посочихте, че в някои от измененията ще бъдат предложени конкретни срокове. Нека ви обърна внимание също така, че комисията и останалите органи и институции от влизането в сила на новите разпоредби за прилагане на статута са обект на по-кратки срокове в сравнение с миналото. Понякога трябва да отговорим в рамките на няколко седмици, Сроковете са общо до максимум 3 месеца, но за службите на омбудсмана няма срокове за приключване на проверките. Няма срокове в рамките на които те да сезират нас. Затова понякога трябва да чакаме една до две години, за да сме наясно каква ще е следващата стъпка. Вероятно трябва да се налагат повече срокове и на службата на омбудсмана. Това ще е в името на добрата администрация. И накрая, убедени сме, че е добре парламентът да се запознае по-отблизо с работата на службите на омбудсмана. Те вършат отлична работа. Нещата винаги се свеждат до това, кой упражнява контрол върху контролиращия орган. Това е един безкрайен процес, тъй като той пък на своя страна следва да контролира друг контролиращ орган и така нататък. Но как ще се подхожда, например, към лица, които искат да подадат жалба за лоша администрация в службата на омбудсмана? Лица, които работят там? Обръщам ви накрая внимание на този въпрос за бъдещата ви работа. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да се включа в дискусиите по тази точка, тъй като според мен становището е много важно. Не поисках преди малко думата. Мислех, че ще дадете думата на докладчиците в сянка в последователността, която е предвидена за това. Съгласна съм с онова, което каза госпожа Алкен. В Италия не бихме използвали думата омбудсман за тази функция. По-скоро бихме нарекли изпълняващия тази функция защитник на гражданите, тъй като до това се свежда работата му. Омбудсмана трябва да играе по-видима роля при защитата на правата на гражданите. Споделям във връзка с това подхода на госпожа Алкен. Предвидено е и право в случай на отказ на достъп за сезиране на Европейския съд. Но, както каза докладчицата, тези процедури обикновено са прекалено скъпи и дълги. Предоставянето на омбудсмана на повече правомощия за закрила на подаващите сигнали за нередности. Това е добро, според мен, предложение, което трябва да получи пълната ни подкрепа. А що се отнася до другите предложения за вменяване на повече функции на омбудсмана, мисля, че той трябва да се намесва по-решително при гарантирането на безпристрастността на институциите на Съюза. Напълно съм съгласна с предложенията на колегата и нашите изменения ще са в съзвучие с нейната позиция. Мисля, че трябва да се подсили ролята на тази изключително важна служба при гарантирането на правата и работата за по-добро функциониране на Съюза. Председателят благодаря. Преди да дам думата отново на госпожа Алкин. Се обръщам към вас. Иска ли още някой да се изкаже? Не. Госпожа Алкин, госпожа Алкин, ще се изкажа на датски, защото явно не бях разбрана добре, когато се изказах преди малко, а и преводачите ни казват, че държат да се изказваме народните си езици. Нека се опитам сега да се изкажа на датски. Благодаря на колегите за положителната оценка, която дадоха на становището ми. Господин Вилан, за съжаление, вече си тръгна. За съжаление, защото той изказа най-много възражения и това не ме очудва, тъй като Германия изобщо не знае какво представлява службата на омбудсмана. Страната няма такъв. Има две-три федерални провинции, които имат омбудсман. По време на последните избори сметнахме за нещо естествено, че членовете на парламента могат да се кандидатират за омбудсман. Тогава бяхме потресени от това, че не е предвиден преходен период, в който те не могат да заемат друга длъжност. Една от двете кандидатки заяви, че омбудсмана трябва да е също толкова независим, колкото и членовете на комисията но омбудсманът не е политическо назначение. Той трябва да е неутрален. Не е съдя, но трябва да е също толкова неутрален, колкото и един съдя. Не бива да забравяме за това. В противен случай омбудсманът няма да си върши добре работата. Омбудсманът е помирител. На френски, италиански и гръцки думата в буквален превод означава посредник. Омбудсмана трябва да работи именно в тази посока за намирането на решения, но основната му функция се свежда до следене за спазването на закона. Основната му функция е да работи по случаи, при които гражданите смятат, че на ниво администрация е нарушен законът тогава се намесва омбудсманът, но той не бива да застава на страната на гражданина, ако сметне, че гражданинът не е прав. Много често тук в комисията по петиции едва ли не се насълзяваме от съчувствие към гражданите, но те не винаги са прави. От друга страна, омбудсманът трябва да се намесва, когато действително е нарушено законодателството. Такава е функцията му в държави, в които има омбудсман. В случая става дума за статута на омбудсмана. Опитваме се по линията на този статут да подсилим позицията на омбудсмана. Омбудсманът трябва да е независим от каквито и да било интереси, включително и партийни и политически. Гражданите, независимо от това, какви са политическите им пристрастия, трябва да са напълно сигурни, че ще бъдат третирани справедливо. Това е, според мен, най-важното. Обръщам се към Джудит от групата на социалистите и демократите. Цитирахте регламент 1049, но той е прият преди договора от Лисабон. А в договора от Лисабон се предвиждат по-силни механизми за защита на гражданите, отколкото в този регламент. Затова трябва поне да приведем регламента в съответствие с договор от Лисабон и хартата на основните права. Още нещо. Пристрастността. Ако можем да се справим с този проблем в еврогрупата, ако се гарантира независимост там и се справим с конфликтите на интереси, това би било нещо интересно. Трябва да разгледаме този въпрос. Според мен омбудсманът е единственият в Европа, който има право да критикува парламента продължение на 25 години бях член на датския парламент. Имах тесни връзки с датския омбудсман. В Дания омбудсманът няма право да критикува парламента. Европейският омбудсман може и би трябвало да го прави, ако има повод за критика. И ние от своя страна сме били критикувани за липсата си на прозрачност. Ставаше дума, както винаги, за пари много хора се почувстваха обидени. Почувстваха се обидени от критиката, която бившият омбудсман от Гърция отправи към парламента. Но в случая той си свърши работата, тъй като това е една от функциите му да критикува парламента. Няколко думи накрая за комисията. Комисията е, така да се каже, основният клиент на омбудсмана. Тя му възлага най-много работа но понякога комисията е с усещането, че не може да се намеси. Ако има конфликти на интереси в службата на омбудсмана, то те трябва да излязат на бял свят. Не ме окоръжи особено онова, което каза в случая комисията за това, че е нещо като правителство. Не, нямаме правителство тук. Има 28 национални правителства. Комисията не би следвало да влиза в ролята на правителство. Омбудсманът е над комисията, когато става дума за гарантирането на спазването на законодателството на ниво комисия. Самият омбудсман не може да нарушава законодателството. Това е принцип, който трябва да се следва. По въпроса за едното седалище. Странно е, че омбудсманът трябва да се помещава в Страсбург, при положение, че би било много по-ефективно, по-ефикасно и по-рентабилно да се помещава тук. Достъп до съда. Изрично е предвидено институциите да могат да сезират съда а омбудсманът, нещо, което е странно, не може. Датският омбудсман ми обърна внимание на това. Става дума за човек, който дълго е заемал поста омбудсман в Дания. Той ми каза, че една от особеностите, странностите на нашата система е, че омбудсманът не може да сезира съда. Трябва да гарантираме на омбудсмана възможно най-добрия статут. Вероятно е омбудсманът да разполага с информация, с която не разполагат другите заинтересовани страни. Затова погрешно е според мен да не му се предоставя възможност да сезира съда. Благодаря на докладчиците в Сянка. Много полезни бяха разискванията. Много са доволни, сигурна съм гражданите ни, че ние имаме омбудсман. Председателят, благодаря ви. Крайният срок за внасяне на изменения е 11 октомври, 15 часа. Гласуването в комисията ще се проведе на 21 ноември. Благодаря ви и благодаря най-вече на госпожа Алкен. Köszönöm szépen. Most pedig egy eh, tanulmányt. Благодаря ви. Сега накратко ще обсъдим проучване, предложено от Комисията по петиции. Добре дошъл на господин Кристиан Нагъл. Имате думата. Okay, thanks a lot. Uh, and thanks a... Благодаря ви, благодаря за това, че ме поканихте и ми поръчахте изработването на това изследване относно качеството на въздуха и градския трафик. Проблемите, на които се опитахме да отговорим в това проучване, са следните. Първо, какво е правното основание и правните параметри на качеството на въздуха, как... положение и състояние, свързано с процедурите по нарушаване. След това направихме един кратък преглед на пет жалби от пет държави членки на Европейския съюз съюз. В тази връзка направихме анализ на ключовите проблеми, вклю... включително нивата на качество на въздух и какви са по принцип тенденциите. След това направихме един списък на най-добрите практики, които биха а, помогнали на, гол, особено, на големите градове в Европа. И след това изработихме един кратък списък на препоръки за насочени към тези градове правното, правните параметри. Има гранични стойности за замърсителите във въздуха, залегнали в директивата за качеството на въздуха. За много градове има проблеми, свързани с съответствието или с спазването на нормите специално, що се отнася до праховите е, частици 10. Комисията е, започна процедура по нарушение за 16 държави членки, що се отнася до праховите частици и 10 и 13 процедури, що се отнася до граничните стойности за азотен диоксид. Европейският съд бе сезиран за 6 държави членки и в, в, за България и Полша процедурите по нарушаване а, бяха лансирани преди известно време и съда излезе с решение, че тези две страни са нарушили законодателството на Европейския съюз в тази област. Жалбите, които разгледахме в нашето проучване, е, ни бяха предоставени от е, вашата комисия. Те се отнасят за е, Мадрид и Валенция в Испанция, за, в Испания от 2008 и 2011 година, които се посочват нарушение на директивата за качеството на въздуха. Също така жалба засягаща град Анверс и Брюксел. За Италия жалба свързана с качеството на въздуха в Ломбардия, Милано и за Франция, за Париж и Марсилия. Първото нещо, което направихме е да направиме преглед на тенденциите в големите посочени градове и за много от тях установихме, че е, тенденциите са по-скоро положителни, взети са мерки относно качеството на въздуха, докато е, за някои други, като например в е, Ломбардия, е, е граничните стойности са надхвърлени, докато в, докато в Париж и други големи градове се установява, че проблемите свързани с праховите частици 10 продължават да, да съществуват. Що се отнася до амонячните е, амонячния диоксид в много от градовете. Граничните стойности се надхвърлят, докато в Мадрид има горе-долу стабилизиране на нещата. Същото въжи и за Марсилия. Основните проблеми, които обикновено са описани в жалбите са градския трафик и неговото увеличаване, но също така и а, превозните превозните средства в големите градове, включително лекотоварните и тежкотоварните превозни средства. Колкото до замърсителите, посочени са предимно прахови частици 10, азотен диоксид, цярен диоксид и бензопирен. Също така проблем са понякога центровете за проверка, които са били и заместени съгласно изискванията от а, директивата, същото върши и за Брюксел. Също така в някои от жалбите са а, посочени проблемите, проистичащи от а, проектите за пътно строителство, т.е. строежа на пътища ще доведе до увеличаване на трафика и съответно допълнително влушаване качеството на въздуха. Про- проблем, проблемите в тези, в посочените градове са доста съпоставими с проблеми в повечето европейски градове. На практика няма никакви изключения, за разлика може би от региона Ломбардия в Италия, където е, условията са, е, се влушават. В е, проучването се спряхме на и на добрите практики. Посочихме няколко примери, почерпени от сайтове, проучвания в много от, много от големите градове са намерили е, решения с цел подобряване качеството на въздуха и е, трафика и прилагат интегрирани транспортни е, политики включвайки а, публичният а, транспорт, а, както и альтернативните транспортни а, средства разглеждайки същевременно и земеползването, включвайки различните технологии, свързани с развитието на превозните средства, технологиите, свързани с горивата и така нататък в много градове като добра практика можем да посочим въвеждането на зони за ниски емисии, специални стратегии за колоезденото, преразпределението на публичното пространство, управление на паркирането, различни схеми за облагане на дизелови двигатели и така нататък, включително и е, зони е, свободни от е, сяра и зони, в които се контролират емисиите на на сяра и азот около пристанищата. Отоплението често се подценява като източник на замърсяване. Много много честно в Централна и Северна Европа прахови частици се генерират от системите за отопление. Циклите за обновяване на отоплителните системи са прекалено дълги тук също имаме на лице добри практики, които могат да бъдат прилагани в областта на поддръжката и реновирането на отоплителните системи с цел подобряване ефективността на отоплителните системи, е, реновирането на сградния фонд или забраната за употреба на твърди горива в е, като добри практики се посочват примера на Краков и Дъблин, например. Е, много, много често се пропуска, че е, се пропускат емисиите, амонячните е, е, емисии които биха могли да бъдат намалени, особено в селскостопанските региони. Изгарянето на открито на отпадъци увеличава равнището на тези емисии и забраната за изгаряне на открито на селскостопански отпадъци ще доведе до спадане на нивата на а, емисии на амоняк. Строителните работи, строежите също са източник на емисии. Има много насоки и препоръки за големите градове, като например в, за Лондон, в моята страна, в Австрия са нарични наръчници за намаляване на праховите частици от строителството. С... Необходимо е да се извършва предварително планиране още преди започването на обектите, за да може трафика, свързан с строителните работи, да не е, доведе до увеличаване на е, емисиите. Т.е. много може да се направи за намаляване на емисиите от е, строителни работи. Също така е, е, трябва да се подчертае, че много, много от политиките биха могли да бъдат интегрирани, за да се е, постигне управление на така наречените интелигентни градове, за да се постигне синергия между различните стратегии и политики. Всички всички тези различни дейности трябва да бъдат включени в един интегриран подход с цел подобряване положението на нещата в големите градове. Необход за, за постигане на добри резултати е необходимо мерките да се радват на широка подкрепа от страна на обществеността а, като например програмата Life на Европейския съюз. Нашите препоръки към градовете, които проучихме, са следните. Да се обърне по-голямо е, внимание на дизеловите двигатели, на превозните средства, дизеловите превозни средства, да се увеличат да, за таксите на дизо, дизоловите превозни средства, да се разшири пешеходните зони. В регионален аспект от, открито, изгарянето на открито и въвеждането на задължителни зони с ниски емисии. и също така въвеждане на мониторинг на мерките за изпълнение, за да имаме ясна представа за начина по който те се изпълняват и какви са а, резултатите комисията. Благодариме вашата комисия, че обръща особено внимание на един проблем, който е обект на много е, жалби и петиции, така че приветстваме проучването, което току-що ни бе представено. Бихме искали също така да припомниме, че е, освен тези 7 е, града, 130 е, е, града са посочени в нашите изследвания като градове, в които е, нивата на емисии превишават е, граничните стойности. Да, данните про, проистичат от а, докладите на а, държавите членки Комисията не споделя обаче всички ваши оценки и по-специално, що се отнася до а, тенденциите, които споменахте, за Брюксел, например. Аз. А, а, вие казвате в проучването се, че, в, а, че, че за Брюксел не може да се. А, потвърди е, спад на емисиите. За Милано ние също така 50 емисиите превишават с 50 е, е, процента допустимите нива, докато в вашето проучване се казва, че тези стойности надвишават 3 до 5 пъти граничните стойности, какво означава, че още има какво да се направи. Е, в е, Мерките се е, избират от държавите членки по силата на принципа на субси... субсидиарност с цел постигане на цели. Но незав... независимо от това, независимо от това, вашето проучване изтъква целият набор от е, инструменти, които са на разположение на държавите членки. А, е, и е, Приветстваме и препоръките, които от, отправяте за постигане на по-добри резултати в най-различни области, включително и в селското стопанство. Благодаря ви. Мисля, че започнахме един диалог, който от тук нататък ще ни ще спомогне за подобряване на нещата. Има ли някой, който да иска да вземе думата? Извинявайте, имате думата. Благодаря. Исках всъщност да задам въпрос. Говорихме много за трафика и аз се питам обаче какво е въздействието на корабите, на самолетите, на летищата. Е, знаем какво правят корабите много пъти преди е, да излязат в открито море или близо до пристанищата. Пристанищата пък често натрупват е, различни минерали, въглероди. Това също има отношение към качеството на въздуха. Бих искала да чуя нещо повече и за всички тези елементи. Не знам дали са разгледани в доклада. Thanks, thanks Благодаря ви за въпроса. Ние разгледахме различни източници на замърсяване на въздуха, но за нас в случая ударението падна върху градовете. Що се отнася до корабите, има много добър доклад за тяхното отражение. Има и препоръки за това как да се справяме с емисиите от кораби, особено в пристанищни градове. Въздушният трафик не сме го разгледали специално, но разбира се, ние имаме всички мерки, свързани с обществения транспорт и пътното движение. Извинете, нещо друго забравих да попитам. Какво е отражението на промишлеността? защото знаем, че има много предприятия, които са в градовете или в покрайнините на градовете и те не винаги се съобразяват с нормите. В съответните петиции, които разглеждаме, не са споменати конкретни отрасли – Трудно е да се направят някакви общи заключения, докато целта на нашия доклад беше именно да предложим една обща постановка. Що се отнася до различните отрасли, те трябва да се разглеждат по-отделно. Но ние имаме директивата за емисиите от индустрията и тази директива се прилага за всички тях. Надявам се да се изпълнява. Благодаря ви. Благодаря за представенето, благодаря за проучването. Това наистина е водещ политически приоритет в Обединеното кралство, защото при азотния диоксид. Даже имаше препращане към съда. В Обединеното кралство има 2000 училища, които са в рамките на 60 ярда от път с установено замърсяване. Това е политически въпрос за много от родителите. Необходимо е да се разгледат най-добрите практики на национално ниво – и различните реакции в държавите членки. В моята страна има много критика за това, че няма реакция. Може би аз не разбирам добре, но ми се струва, че докладът разглежда най-вече това, което се прави на ниво град, община, регион. времено правната рамка е свързана с европейско законодателство. Например, миналата седмица в Страсбург ние приехме нови норми за емисиите от автомобилите. Вие установили ли сте някакви празнини в законодателството на Европейския съюз, където трябват по-категорични подходи? Um, that would be just interesting to know. Интересно е да видим и дали има наистина изпълнение на цялото законодателство. Това се разглежда и в Комисията по околна среда и транспорт на Европейския парламент. Госпожа Еви, нека да чуем. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря за това, много интересно проучване. Изключително важно е, че го разглеждаме днес, защото днес в съвета се гласува неофициалната позиция по новия регламент за намаляване на емисиите на СО2 от автомобили и камиони. Проучването, което представяте, може да бъде полезно и когато оказваме помощ или когато се обръщаме към държавите, които искат да загърбят проблемите на климата. Все още има много проблеми, но няма никакво съмнение. Научните становища са пределно ясни. Ние трябва да намалим емисиите. Това е добро за климата, това отговаря на нашите парижки ангажименти. Запозната съм с проучванията. За да се изпълнят парижките ангажименти, ние трябва да намалим драстично емисиите си с 50-60 до 70%. Успяхме да стигнем до 40% намаление. Ще бъде ли това достатъчно? Обаче за да опазим здравето на всички европейски граждани и за да има наистина чист въздух в Европа. Благодаря ви. Може би първо трябва да се взема с въпроса за националното и европейско законодателство – в нашето кратко проучване ние, разбира се, не сме разгледали абсолютно всички законодателни норми, свързани с автомобилите и всичко, което може да се направи, но е ясно, че на национално ниво може да се работи много. Например, облагане с данък на дизеловите автомобили. Това е нещо, което националното правителство може да реши. На европейско ниво е разбира се важно да гарантираме, че бъдещите превозни средства ще бъдат с ниски емисии и ще изпълняват изискванията за пределни стойности – това е важно за прехода към екологични транспортни системи. Но разбира се, инициативата трябва да бъде подкрепена и на европейско ниво. Имаше въпрос за ангажиментите по парижското споразумение и политиките срещу измененията на климата – Единственото изключение се прави при изгаряне на биомаса за отопление на домовете. Също времено не искаме да не използваме вече твърди изкопаеми, да развиваме транспортни системи, които не са опасни за здравето, да насърчаваме използването на велосипеди. Това помага и за постигане на ангажиментите от Париж и за подобряване на качеството на въздуха. Още веднъж благодаря ви. Сега преминаваме към самите петиции. Започваме с трите петиции от България, които разглеждат замърсяването в Стара Загора, замърсяване на въздуха. Присъстват ли вносителите на петиции в залата? Не, в такъв случай се обръщам към представителя на Европейската комисия, господин Микълсън госпожа Микълсън за представене. Благодаря по отношение на качеството на въздуха в Стара Загора. Знаем, че вносителите твърдят, че това замърсяване е причинено от теца в Стара Загора. Принципно там имаме пределни стойности за азотния окис и за праховите частици. Всичко това е в е, законите за индустриални емисии. Като 2014 година най-късно трябваше да се извърши преоборудване на блоковете е, в Марица Исток, за да се изпълнят изискванията. Необходимо е, е всички блокове да отговарят на граничните стойности за емисии, но се установи, че има нарушение. Ето защо 2011 година комисията започна процедура за неустановяване на за установяване на неизпълнение. След разглеждане на случая 2015 година обаче комисията реши да приключи работа по този случай, защото националните тавани вече не бяха приложими. Освен това, бяха разгледани отделните блокове и не беше установено нарушение на законодателството. От друга страна, както вече беше споменато, Европейската комисия се занимава с качеството на въздуха по директивата за качеството на въздуха. В Стара Загора са надхвърлени стойностите за СО2 и прахови частици 10. Ето защо бяха започнати процедури за установяване на неизпълнение на задълженията. Това започна 2017 година. Междувременно ние следим много внимателно доколко България прилага необходимите мерки, така че да няма надхвърляне на пределните стойности. Защото ако има такова, може би ще има и допълнителни правни действия. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата. It is really a very good coincidence, but this petition... Много е добре, че имаме представенето на тези петиции и на проучването. Аз трябва да кажа, че бях в Стара Загора преди две седмици и мога да ви уверя, че проблемът не е отпаднал. Напротив, хората са готови да молят за всякаква помощ, защото той е много съществен. Междувременно националните медии също се занимават с него, защото в национален план този проблем е известен. Има също така и обществени аргументи за това кой носи отговорност има известни подозрения. Но нека повторя, става дума за силното замърсяване е, в и около Стара Загора. Установено е, че има тежки метали и други замърсявания е, в растенията. Това вреди на човешкото здраве. И в трите петиции които са внесени от различни лица и организации, се казва, че компетентните органи не са предприели необходимите действия. Много е важно да се подчертае, че на 5 април Съда на Европейския съюз е решил, че България не изпълня своите задължения за допустимите стойности на 5 10 също така не е приложила мерки, които да ограничат този период на надхвърляне максимално. Комисията сега, заедно с българските власти, трябва да направи така, че да сме сигурни, че са предприяти необходимите мерки. Така че от една страна някои въпроси са намерили отговор, но други не. Работата на комисията с държавата продължава отличен опит мога да ви кажа, че винаги, когато се говори за такива екологични проблеми в България, дори когато имаме петиция в нашата комисия, местните власти започват да работят много по-енергично. И тъй като комисията все още работи с българските власти по този въпрос, Категорично препоръчвам трите петиции да останат отворени. Като ще се взема лично, за да ви уведомя следващия път за това какво се случва. Е, защото не е необходимо винаги да организираме посещения, понякога можем да го направим и в личното си качество. Със сигурност ако оставим петициите отворени, това ще е добро послание и ще кажем, че сътрудничеството между комисията и местните власти продължава. Благодаря. Уважаеми колеги, Бих искал да кажа, че комисията наистина е работила много упорито. Ние виждаме, че тя е направила необходимото, провела е своя анализ. Е, процедурата си остава отворена, защото работата между комисията и България продължава. Колегата Малинов предлага петицията да остане отворена и на българските власти ще бъде изпратено писмо, за да бъдат уведомени и да може много отблизо да се следи какво се случва. И тъй петициите остават отворени. Преминаваме нататък, ако нямате нищо против. Следващата петиция е от Полша. Тя също се отнася до подобряване на качеството на въздуха, конкретно в този случай в Полша. Вносителите не присъстват. Това е петиция 1100-2017. Давам думата на комисията. Тази петиция наистина разглежда качеството на въздуха в Полша. Вносителят на петицията иска върху полското правителство да се упражни натиск за подобряване на качеството на въздуха. Особено, що се отнася до замърсяването от отоплението на домакинствата. Комисията трябва да изтъкне, че през февруари тази година Съдът на Европейския съюз – се произнесе срещу Польша за това, че не е изпълнила правните си задължения съгласно директивата за качеството на въздуха и не е включила съответните мерки в своите планове за качество на въздуха. Също така Польша не е транспонирала правилно някои от разпоредбите на директивата. По отношение на азотния диоксид – за Польша продължава процедурата за установяване на неизпълнение 2016 година. Комисията уведоми официално Полша заради превишените пределни стойности за азотен диоксид и съответно плановете, които трябва да предвидят мерки срещу това. В края на месец септември тази година, по-малко от преди седмица, комисията получи данни от Польша за качеството на въздуха през 2017 година. След като проверим данните, ще направим пълна оценка на качеството на въздуха в Польша и ще решим дали е необходимо да се предприемат по-нататъчни стъпки. Благодаря. Благодаря. Позицията на Европейската комисия мисля, че е коректна. Доколкото разбирам комисията, тя би искала петицията да остане отворена. Добре, Ако няма възражения, да преминем към следващите петиции. Темата си оставя качество на въздуха. Имаме петицията от Волти Бурде и петицията на Михаил Улинг – Това са пак петиции във връзка с нарушенията в областта на околната среда. Бих дал думата на представителя на комисията. Заповядайте. Um, as you mentioned, um, petition 10... Благодаря, господин председател. Както упоменахте, петиция 1083 се отнася до надвишаването на пределно допустимите стойности за азотен диоксид в региона на Фрайбург, Брайсгал, Германия. А, петиция 1363 от 2015 се отнася до качеството на въздуха в град Хамбург най-вече във връзка с азотния диоксид. И в двете петиции се изтъква, че компетентните органи не са предприели подходящи действия. Както вече бе казано тази сутрин, комисията реши по отношение на Франция, Германия и е Обединеното кралство да заведе дело срещу Европейския съд за това, че не са спазили пределно допустимите стойности за азотния диоксид, както и че не са предприели необходимите мерки, за да бъдат периодите на надвишаване колкото се може по-кратки. Надвишаването на пределните стойности за азотен диоксид в Фрайбург и Хамбург пък доведе до процедура за нарушение срещу Германия. Съгласно последния доклад за качеството на въздуха, предоставен от Германия на комисията на 17 септември тази година, годишната концентрация на азотен диоксид в Хамбург е била 49 микрограма на кубичен метър. Това надвишава пределно допустимата стойност. В Хамбург пък стоеността е 58 микрограма на кубичен метър. Това надвишава с 18 микрограма пределно допустимата стойност или съответства на надвишаване с 45%. Тези стойности са предварителни, все още не са били проверени от комисията. Накрая, нека ви обърна внимание на не отдавнашна информация, която получихме от господин Бурде. Получихме на 15 септември. Господин Бурде ни информира за неотдавнашни мерки предприяти от гражданите в град Фрайбург, Комисията отблизо следи гражданските инициативи, отнасящи се до мониторинга върху качеството на въздуха. Отбелязваме обаче, че подобни инициативи няма да допринесат за постигането на целите за качеството на данните предвидени по директивата за качеството на атмосферния въздух не са спазени строгите изисквания по тази директива. Кампаниите на гражданите за измерване на стойностите дават интересна информация за местните и регионални тенденции във връзка с замърсяването на въздуха и повишават осведомеността за проблемите, свързани с качеството на въздуха. Благодаря. Благодаря. Мисля, че е много положително становището на комисията. Тя активно работи по двете петиции, активно си взаимодейства с вносителите им. Положението е подобно на положението с петицията, която разискахме по предходната точка. Затова предлагам да изчакаме комисията да приключи работа по тези случай. Ще оставим петициите отворени, ще сезираме с тях и Комисията по околна среда, ако не възразяват. би трябвало да се занимаем и с следващата петиция. Работихме вече по петиция от България, Полша и Германия. Следващата петиция е внесена от френски гражданин. Става дума за по-доброто качество на въздуха. Вносителят на петицията не е сред нас, за това ще изслушаме първо комисията господин Миел де Арагаус Флорес. Е, мерси боку, президент. Благодаря, господин председател. Става дума за петиция, която е подадена доста отдавна, според която параметрите е, за, заложени в директивата за качеството на въздуха не са достатъчно амбициозни и атакува също така мерките, които се прилагат във Франция. До сега комисията не е счела за необходимо преразглеждането на директивата, освен известни промени в приложенията. Комисията е съсредоточила своите усилия върху изпълнението на разпоредбите на директивата. Неотдавна обаче започнахме а, преглед на пригодността, фитнес чек на директивата за последните 10 години, като се разглеждат всички разпоредби, залегнали в директивата, включително и граничните стойности, целевите стойности и а, различните цели, в зависимост от замърсителите. Целта имаше за цел да подобри ефективността и ефикасността на рамката с цел повишаване качеството на въздуха, с цел намаляване отрицателните последници за човешкото здраве и околната среда. А процеса на оценка се извършва в условия на прозрачност, с участието на държавите членки, широката общественост и проведахме публично допитване. Комисията счита, че контрола на изпълнението на директивата в държавите членки е от огромно значение и използваме всички методи за определяне на основните проблеми, с които се сблъскват държавите членки и мерките да бъдат подпомогнати за преодоляването. В рамките на провеждането на цялата политика в областта на екологията, кодната среда, чрез клин диалог и други инструменти, като тези проекти в момента са в етап на осъществяване. Комисията насърчава да се използват и съответните национални инструменти, включително съдилищата на държавите членки, които могат да вземат решения, свързани с неприлагането на европейското законодателство. Комисията също така е, е започнала процедури по нарушение спрямо 16 държави членки за недостатъчно ефективни мерки за борба с емисиите с, на прахови частици 10. Очаква се евентуално сезиране на Европейският съд. Също така процедурите срещу България и Полша завършиха с решение от съда, което ще бъде юриспруденция и ще бъде основа за по-нататъчни решения на Европейската комисия. Италия, Румъния и Унгария ще, ще, ще бъдат обект на, на съответни процедури. Европейският съд бе сезиран през май за нарушение извършено от Франция, свързано с емисии на амоняк. Съдът ще бъде сезиран също така за казуси на нарушения в Германия и, Ан... и Обединеното кралство. Между 2015 и 2017 година има спад на концентриране на емисии на прахови частици в Париж, но като, като цяло положението е, е алармиращо. 12 от 17 големи центрове в е, страната надхвърлят е, граничните стойности, като в региона около Париж количеството е двойно на граничните е, стойности. В Марсилия и Лион нещата са сходни. Затова е необходимо да се предприемат спешно адекватни мерки. Въпреки решение на Държавния съвет на Франция, за вземане на спешни мерки от страна на френското правителство с цел намаляване на емисиите на НО2 в съответните граници. Е, резултатите не са постигнати. Затова комисията взе решение да сезира съда относно превишаването на емисии на НО2 от страна на Франция. Оценката на разпоредбите на директивата има за цел да запълни съществуващите пропуски и да, пред, да, и да предложи допълнителни действия. що се отнася до а, превишаване на азотните емисии във Франция, комисията взе решение неотдавна да сезира в бъдеще съда. Благодаря. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте. Комисията продължава да работи по въпроса. Затова мисля, че има основания за сезиране на съда. Експертите ни препоръчаха петицията да остане отворена и да се изчака приключването на процедурата. Съгласни ли сте, колеги? Господин Яр, да, съгласен съм. Искам само да изляза с една обща бележка по всички петиции. Виждаме какво е положението в момента в Европейския съюз. На времето, когато е било взето решението за пределно допустимите стойности и за качеството на въздуха в съюза, то е било взето и с в присъствието на държавите членки. Има нещо, което казвам често по адрес на държавите членки. Не става дума за това нещата да изглеждат добре според статистическите данни. Трябва да има реално подобрение. Прието е съответното законодателство, но държавите членки явно не са се погрижили за прилагането му. От друга страна има и нещо положително, а именно става ясно, че взетите тук в Брюксел решения не са нещо, което се прави ето така между другото. Те са важни, с обвързващ характер са. Затова се радвам, че комисията е предприела действия спрямо съответните държави членки, така те, макар и с закъснение, ще предприемат някакви действия. Важно е ясно да заявим спрямо държавите членки, че в Брюксел не работим само за удоволствие и че подхождаме много сериозно, когато приемаме европейско законодателство. Всички разгледани до тук петиции показаха, че държавите членки са допуснали пропуски при изпълнението. Трябва да се реши този проблем. В бъдеще, когато се приема законодателство, ще трябва да си извлечем полука от случилото се до тук, трябва веднага да се започне с прилагането, без каквото и да било забавяне. Трябва да оставим тази петиция отворена. Председателят благодаря, Питър. Съгласен съм с теб. Ако оставим петицията отворена, ще дадем марш за маневри както на комисията, така и на гражданите. Напълно съм съгласен с теб, че трябва да я оставим отворена. Преминаваме сега към петиция от Белгия. Тя е внесена от белгийски гражданин от Антверпен. Отнася се до замърсяването на въздуха в Антверпен. Вносителката на петицията не е тук. Затова се обръщам към представителя на комисията и му давам думата, за да ни представи случая. Още веднъж става дума за доста отдавнашна жалба, на която комисията е отговорила неоднократно. Междувременно положението се е променило. Жалбоподавителя е, изисква е, да се спре проекта за разширяване на е, пътнията, е, пътната инфраструктура в Анверс. Както казах, качеството на въздуха се урегулира с директива 50 от 2008 година и се предвиждат гранични стойности за прахови частици D10 и емисии на NO2 ако тези стойности са надвишава, държавите членки трябва да предприемат съответните мерки, защото периодите на а, превишаване на стойностите да бъдат колкото се може по-кратки. но ком, ком, комисията не а, дава препоръки, свързани с инфраструктурите или причините за тези емисии. Важното е да, да се е, спазват граничните стойности, за да се избегнат отрицателни последици върху човешкото здраве. Комисията следи внимателно приложението на различните разпоредби в държавите членки чрез различни дейности, включително, ако е необходимо, предприемайки процедури за нарушаване. Процедура на, на нарушаване е предприета срещу Белгия за превишаване на граничните стойности на ПМ10 и НО2 в големите градове, както и не наличието на съответните мерки за преодоляване на проблема. Що се отнася до Анверс, можем да споменеме следното. Що се отнася до замърсителите НО2, Анверс е разполагала с отлагане на сроковете до 2015 година съгласно изключенията, предвидени в директивата на качеството на въздуха. Въпреки това обаче все още има превишаване на граничните стойности. Фламонският регион е предвидил план за намаляване на емисиите в града, който трябва да бъде изпълнен до края на 2017 година. В плана са, са записани различни мерки, по-специално мерки свързани с пътния транспорт. От феврари 2017 година бе установена зона на, ниска емис... на ниски емисии, като е, площа на тази зона постепенно ще се увеличава. Въпреки всичко, агломерацията Анвер все още нарушава е, нормите. За това комисията ще продължава да следи отблизо положението в е, града и в рамките на процедурата по нарушение, която, продължа, която все още продължава. Благодаря, скъпи колега. Би трябвало да продължиме да, да, да действаме по същия начин. Петицията остава отворена, като очакваме допълнително развитие. Дами и господа, сега минаваме към 3 петиции от Италия. Първата внесена от Анна Джеромета, втората от Рафаеле Белеца и третата от Адриана Пелени. Госпожа Джеромета е тук, доколкото разбирам. Давам ви думата, скъпа госпожо. Благодаря за възможността да взема думата. Представител съм на Асоциацията Чичадини Перлария, граждани за въздуха. А, а жалбата е внесена от родители срещу смога. Жалбата бе внесена преди много години, имаше най- най-различни причини за това, като някои от тях бяха изтъкнати от Европейската комисия. Имаше процедура по нарушение, в която обаче не бе включена Ломбардия и регионите по брега на река По. Междувременно проблема бе решен. Но сега искам да спомена проблемите, свързани с азотния диоксид. През 2015 година бе извършено проучване от Центъра по епидемиология относно последиците от емисии на е, азотен диоксид. В Милано всяка година има надвишаване на граничните стойности от 20 мг и съответно над 1500 преждевременни смъртни случая само в региона в Милано. Е, много граждани са стават жертви и не са защитени по никакъв начин срещу случващето се. Но емисиите на азотен оксид продължава да се увеличава по италианските пътища, предимно е, таксиметровите коли са виновни за генерирането на тези емисии. Виждате е, снимка след е, влизането в сила на ограниченията за дизел 0 3. Виждате, че тези ограничения не са достатъчни, необходими са допълнителни мерки и като цяло тези превозни средства трябва да бъдат изтеглени от употреба. Е, ние сме граждани и като граждани бихме искали да разкажем какви са нашите проблеми, какви са проблемите на другите граждани в близо с източниците на замърсяване. Благодарение на мерките, предприяти от над 300 граждани, събрахме данни и предоставихме епидемиологични данни следствие на превешаването на тези 40 микрограма годишно, говоря тук за нормите не от 20, а от 40 микрограма, и съответните смъртни случаи в региона на Милано. Комета на Милано обеща да се забранат превозните средства с дизел 03, 04 но е, веднага след това се каза, че мярката е прекалено драстична, така че Брюксел трябва да отправи послание към тези градове, към гражданите и е, да ги подкрепи в искането им да се предприемат е, мерки вследствие на проучванията, извършени от научните центрове. Необходимо е процедурата срещу Италия да бъде продължена. Е, всички дизелови превозни средства, дизелов, превозни средства дизелов двигател, които надвижават граничните стойности, трябва да бъдат изтеглени от е, пазара и трябва да бъдат забранени да трябва да се създаде и някакъв фонд, за който да спомага за подобряване качеството на въздуха в големите градове. Казват се, че в Милано нещата са се подобрили леко, но виждате това е последния план за качеството на въздуха в Ломбардия. Мерките не са достатъчни. За съжаление, трудно се виждат цифрите, но виждате, че в Милано, бензопирена, прахови частици 10 и други замърсители се измерват единствено в зони, където има е, ограничено е, ограничен трафик. Разбира се, това дава по-добри е, резултати, но тази е, проба е просто непредставителна. Е, така че в е, нашите документи ние наблягаме е, също така на един проблем, който не бе е, изтъкнат до сега, повдигнат до сега. Става дума за емисиите от плавателни съдове. Е, целта е Средиземноморието да се превърне в зона за ниски емисии, но Знаете, че Европа се развива на две скорости. В северната част се използват един вид горива, докато в Средиземноморието се използват плавателни съдове с тежко гориво, е, което генерира е, твърде много е, замърсителни емисии. Благодаря ви. Имате думата. Благодаря. Всъщност е, всичко това е символично, що се отнася до индивидуалните права на отделния граждани. Нещо, което е, е важно за всички. Това всъщност е и урока, на който ме научи моя баща, който успя да стигне до 102 годишна възраст но няма как вече да дишаме свободно. И ясно е, че нещ... правата на възрастните и на децата трябва да се зачитат много по-сериозно. Същевременно наблюдаването на замърсяването трябва да се съобразява и с геоморфологията на зоните, в които живеем – Необходимо е да има много по-добро наблюдение е, в рисковите зони, да се следи какво е замърсяването на въздуха. Аз всъщност е, съм тук, защото е много важно в бъдеще да не загърбваме този проблем. Като нека ви кажа, че тук става дума и за електромагнитното замърсяване. Аз, например, съм ви донесла една мостра. Ето това виждате, когато си изчистите прозорците в Болония. доброволческа организация изработила е и тази листовка. Благодаря ви. Благодаря. Бих искал да дам думата сега на комисията. Благодаря, господин председател. Ще говоря италиански, тъй като вносителите на петицията са от Италия. Трябва да кажа, че тяхната работа в тази област е забележителна. Ние искаме да ги подкрепим, защото трябва да кажа, че всички тези издружения и асоциации, които имат смелостта да се борят срещу инерцията в своя административен регион, са много важни положението щеше да е доста по-лошо без тях, заради бездействието на предишни правителства. Бих искал да посоча, че Италия, за съжаление, се слави с печаната статистика над 6000 случаи на преждевременна смърт годишно като може би цифрата не е точна, може би има десетки хиляди всъщност. Става дума за 5000 такива случая месечно дори. Темата е проучвана много внимателно, както беше казано от госпожа Джеромета. Три години не са достатъчно. Ние трябва също така да намалим праховите частици с 98%. В Италия това означава да се намали използването на автомобили почти до предисторически нива. Разбира се, ние не можем само да предвиждаме изключения. Има 12 000 изключения. Ние можем да сравним мерките в Италия с взетите в Германия. Всъщност над 80 германски града са предприели много по-сериозни мерки. Има някои опити, има известна политическа воля в Италия, като че ли да се забавя всичко. Същевременно ние решихме да се обърнем към Съда на Европейския съюз. Този съд поиска технически контрол, който беше извършен – и не всичко е приключено, за съжаление, но комисията има и други варианти за действие, като обръщане към Съда на Европейския съюз заради 5-10. А, що се отнася до петициите като тези от България и Полша, трябва да се има предвид, че това са бедни страни с економически трудности. Не може да се каже, че Италия обаче е в същото положение, защото като БВП Италия е, има и едни от най-богатите региони в Европа, като Венето и Ломбардия. Нима здравето на гражданите не трябва да бъде приоритет. Трябва да се запитаме но политиците като че ли не го съзнават, докато същевременно проучванията показват колко е важно качеството на въздуха. Трябва да се инвестира. Това е не само задължение на политиците, които да покажат, че ги е грижа за гражданите, това е и добра инвестиция, защото когато има по-добро качество на въздуха, се економисват пари. По-добра е производителността на предприятията, по-добре работят служителите, пести се, защото не се грижим толкова за болни хора. Следователно, не става дума само за някаква морална цел, това има и своите економически ползи. Докато при България и Польша ще трябва да се изчакат заключенията на съда, при Италия обаче ситуацията е по-различна, защото съдът се произнесе, мерките до сега не са достатъчни. Знаем и данните за предходните години – това е много добър пример. Представете си един град с пешеходци, като Венеция. Замърсяването във Венеция вече е колкото в Милан и Торино, заради смога, който е в цялата долина на По. Това обхваща и Венеция, така че дори и там да няма автомобили – и хората да ходят много пеша, виждаме резултата. Би трябвало Венеция да не страда от смога на Милано, например, но просто цялата долина на По е покрита от смог, който стига и до Венеция. Искам да благодаря на гражданите за тяхната инициатива. Надявам се, да привлече вниманието на властите в Италия, но разбира се, не забравяйте, че съда също може да се намеси. Благодаря. Давам думата на госпожата. Благодаря. Благодаря на вносителите на петицията. Наистина, виждаме, че положението е все по-тревожно. Трябва непременно да се намесим Спомнете си какво се каза тази сутрин, колко много са случаите на преждевременна смърт. Не можем да продължим да чуваме такива неща и за долината на По не може стойностите да са много по-високи, отколкото в в останата част на Европа. 80 000 случаи на преждевременна смърт в Италия. 440 000 на цялата територия на Европейския съюз. Ето това показва колко голяма е нашата задача. Европейските власти като чили десетилетия наред не обръщат внимание. Това са крещящи примери не можем да подмитаме проблема под килима. Това е долината на По, Ломбардия, региони, които не са приели достатъчно добри планове за борба с замърсяването на въздуха. Същевременно аз съм съгласна с госпожа Джеромета и това, което току-що каза – не знаем всъщност за какви стойности говорим при дизеловите автомобили, защото имаме едни стойности на хартия, всъщност те не се изпълняват и може би на практика говорим за 20 пъти по-голямо замърсяване. Спомнете си Дизелгейт. Разбира се, бяха взети мерки, но твърде късно. Необходимо е наистина да се действа колкото се може по-бързо. Също но мерките трябва да бъдат категорични, защото в Европа са взети вече решения, защо не се изпълняват в Италия. Необходимо е автомобилите също да са много по-добри за околната среда. Трябва да мислим и за кръговата економика. След това за европейските институции. Аз бих казала следното. Необходимо е да има строги норми и да се изпрати ясно послание на автомобилите. Да се каже само тези са допустими за нашите пътища, останалите не. Накрая Ние говорихме вече и тази сутрин. Трябва наистина да насърчаваме обществения транспорт, железопътния транспорт – но за съжаление години наред ние инвестирахме в пътната инфраструктура, в търговските центрове, как тогава няма да се увеличи трафика и замърсяването на въздуха. Нека да разчитаме повече на обществения транспорт, на местния транспорт. Това е нашето послание – Петициите трябва да останат отворени. Има много голяма вероятност съда да се произнесе по този най-замърсен регион в Италия. Благодаря колегата Вали. Аз напълно споделям тревогите на вносителите на петиции. Напълно съм съгласна с колег... съгласен с колегата Вали, защото Що се отнася до Ломбардия, откъдето съм мога да ви уверя, че имаме огромен проблем с качеството на въздуха заради горивните инсталации и всякакви други фактори, отопляването на домакинствата, на обществените сгради. Всичко това не отговаря на нормите за качество на въздуха и избягване на замърсяването. Разбира се, би трябвало работата да се програмира по-добре, да се насърчават съответните действия. При нас отопляването е голям проблем, защото то наистина много замърсява. Европейският съюз трябва да реагира, да се използват фондовете за регионално развитие – Същевременно ми се струва, че трябва да се използва по-активно и работата на Европейската инвестиционна банка, защото през последните години са направени доста инвестиции за подобряване на инфра... инфраструктурата. Инфраструктурата вече е устаряла би трябвало да се инвестира в инфраструктура, която е по-модерна, по-добра за околната среда. Мисля, че това е мисията и на ЕИБ. Да може да помага, така че да има подобрение. Неведнъж съм имал възможността да обръщам внимание на този проблем. Сега отново искам да го направя. Наистина е необходимо да сме много по-бдителни така че предприятията да се съобразяват с нормите срещу замърсяването, независимо дали говорим за Ломбардия или други области. Нека тези петиции да останат отворени, нека да упражни максимален натиск. Трябва да насърчаваме полезните инвестиции. Председателят, благодаря. Благодаря на господин Каспан Рети. Наистина оценяваме това изказване. Ние ви подкрепяме. Ние сме на ваша страна. Благодарим ви. Благодаря и на вносителите на петициите. Нека ви уверя, че нашето внимание няма да бъде отклонено. Да продължим диалога. Госпожа Еви, исках само да поискам следното. Не може ли на Пиемонт и Ломбардия и третия регион, който се споменава в петициите, да изпратим писмо и проучването тази сутрин. Венето също. Забрави го. Разбира се, това е много добро предложение. Благодаря. Дами и господа, Обръщам се към вас, вносителите на петицията. Раднак, а ма Петицията остава отворена. На споменатите региони ще изпратим проучването, което беше представено тази сутрин – и ще помагаме на комисията. Господин Гаспари, благодаря, че ми давате отново думата. Мисля, че е много важно да го направите. Защото, когато комисията се занимава с процедури по установяване на неизпълнение, тя може да разговаря само с държавата членка, докато тук става дума за закъснение при вземането на мерки, което е само една част от отговорностите на правителството. В Италия екологичните проблеми са в изключителните правомощия на регионите всъщност. В някои региони е постигнато много, но има огромни разлики. Всичко зависи от местното управление, от това дали има политическа воля или не. Следователно, ако комисията може да разговаря само с държавата членка, изпращането на този доклад наистина би било много полезно. Особено ако мас-медиите се занимаят с работата на парламента и това, което прави за гражданите. Може ли само да добавя, че в нашата петиция ние разгледахме проблема за планирането при качеството на въздуха, тъй като това е много сериозен проблем в долината на По, но не само там. Също така и в Лачио, Кампания и много други региони. Rendben van, köszönöm szépen. Tehát akkor leveleket írunk az olasz regionális. Благодаря. Добре, ще изпратим това писмо на регионалните власти в Италия. Ще им изпратим презентацията и от тази сутрин. Трите петиции остават отворени. Съгласни сте? И сега ни остава една петиция. Испанска петиция. Господин Самуел Мартин Сос е автор на петицията. Хуан Гарсия Винсенте е при нас. Ще му дам думата. Благодаря. Е, съгласно Европейската агенция по околна среда, замърсяването с озон на въздуха е причинил през 2014 година на 14 000 случаи на преждевременна смърт в Европа, 1600 в Испания. Това са същите нива, както при пътните инциденти. Същевременно за тази агенция Испания и Италия са от най-засегнатите от това замърсяване, особено в централната част и средиземноморските крайбрежни региони. Имаме член 3 на договора, който означава прекъсва председателя преводачите ви моля да работите малко по-бавно. Имаме член 3 на договора на Европейския съюз, който въвежда задължението за по-добра, по-добро опазване и качество на околната среда. Имаме и член 17 за наблюдението на спазването на общностното право от страна на комисията. Директива 2008-50 се отнася до качеството на въздуха. Също така в преамбилна точка 18 се казва, че трябва да се изработят планове за качеството на въздуха за различните зони и агломерации, където имаме голяма концентрация на замърсители. Това се казва в член 23, параграф 1 на цитираната директива. времено една дозина от испански региони с 250 000 квадратни километри, 20 милиона жители не изпълняват тези норми. Разработени са планове за качество съгласно директива 2008. Но това не е направено в Андалусия, Арагон, Балярските острови, Кастия, Ламанче, Кастия и Леон, Каталуния, е, Валенсианската общност, Екстремадура, Мурсия, Мадрид, Навара и страната на Баските. Това е административно неизпълнение, което се отразява на човешкото здраве, горите, защитените природни области. Ето защо нашата организация се обърна към Европейската комисия през юли 2016 година и поиска да започне процедура за установяване на неизпълнение за да може испанската държава колкото се може по-скоро да изработи плановете за качеството на въздуха. Комисията обаче архивира нашето оплакване през август мината година, защото каза, че има изпълнение, що се отнася до озона като вторичен замърсител. Ето защо ние се обръщаме към парламента бихме искали комисията да изпълни своето задължение, именно да следи за изпълнението на договорите и съответните приети мерки. В отговора си от миналия месец април на нашата петиция Европейската комисия информира парламента, че трябва да се изпълняват нормите за качество на въздуха допустимите стойности за PM10 и НО2, защото всичко това дългосрочно се отразява на концентрациите на озон. Комисията смята да започне процедура за установяване на неизпълнение срещу Испания заради липсата на планове за качеството на въздуха в зоните и агломерациите, където са надхвърлени допустимите стойности. Същевременно комисията не е на мнение, тя обмисля тази процедура, но не е на мнение, че трябва да я започне. Нашата организация смята, че това е нещо, което вреди на здравето на десетки милиони европейци, които живеят на юг. Сред тях са тези 20 милиона испанци които са в съответните зони. Много е тежко това положение. В голяма част от Испания този парламент би трябвало да настоява комисията да изпълни своето задължение и да контролира изпълнението на общностите норми за качеството на въздуха, да премине към корективни мерки – е, за да има намаление на замърсяването с озон възможно най-бързо, което отговаря и на последните препоръки на Съда на Европейския съюз. Благодаря. Комисията. Благодаря. Благодаря на вносителя на петицията за това, че е тук и че изложи своята позиция за качеството на въздуха в Испания, за това, че настоява да се подобри качеството на въздуха. Комисията иска да посочи, че замърсяването с озон в този случай и сложния характер не е единствения аргумент за решението на комисията – сега ние разглеждаме превишаването при 1-2 и а, възможна процедура за нарушение там. Но комисията смята, че това, което се направи за 1-2 ще се отрази благотворно и върху намаляване на концентрацията на озон, защото говорим за прекурсори. На второ място е, съобразяването с таваните по директивата също ще има положително въздействие, защото директивата предвижда намаление на емисиите за няколко озонови прекурсори, като неметановите летливи органични съединения. Същевременно директивата Комисията работи с Испания по проблемите на озона и качеството на въздуха и чрез други инструменти. На първо място, комисията води диалога за чист въздух. Всъщност, точно в този момент той продължава и в Мадрид. Има и програма в негова подкрепа. Идеята е да се направи оценка на най-големите екологични проблеми в държавите членки, да се види кои са най-ефективните политики. Нещо друго, което правим в момента, ще спомена нашия семинар конкретно за озона. Той ще се проведе през ноември в Мадрид и е организиран заедно с испанските власти в сътрудничество с френските власти и комисията в рамките на партньорската проверка. И накрая Комисията ще продължи да наблюдава качеството на въздуха в Испания. Това е свързано и с обхватна оценка на данните за 2017 година, представени от Испания в края на септември. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на жалбоподавателите за това, че са обърнали внимание върху замърсяването на озон. Разбира се, това трябва да бъде един приоритет, както за държавите членки, така и за комисията, защото става дума за човешки живота, хиляди хора, които загубват живота си всяка година и освен и влушаване състоянието на Европейския съюз. Неколкократно сме казвали, че мерките, които предприема Европейската комисия, са не винаги много ясни. Странна ми е заключението на комисията. Комисията смята, смята че, е, че не че установяване на нарушения срещу Испания не е най-подходящия механизъм на този етап. Комисията обаче изтъква своя ангажимент за по-чист въздух в Европа и ще продължи да прилага над подходящите механизми за справяне с проблемите в ЕСЕ, също и също така да гарантира приемането на нови планове за действие, които са същите и спомагат за достигане на целевите стойности на озон. Ами има, има, има противоречие в тези две твърдения. Става дума за стойности, които надвишават граничните или праговите стойности и няма да правиме нищо. Аз лично не мога да разбера това заключение и това този отговор на комисията. Просто има един, едно основно противоречие. Каза се, че са предприят, предприяти е, действия срещу 17 държави членки. Е, 16 от тях за емисии. Аз просто питам защо очакват, какво чакате за да предприемете процедура за нарушаване срещу Испания и срещу испанските власти? Може би Испания има някакъв а, а, план за решаване на проблема, но не знаеме кой. Така че смятам, че тази петиция трябва да бъде, е, да постане отворена и също така искаме да, Европейската комисия да ни каже какви какъв е бил отговора на испанското правителство, какви мерки се предвиждат и искаме да знаеме конкретно какви мерки в момента се вземат и прилагат от испанската страна за а, решаване на проблема. Благодаря, господин председател. Благодаря на жалбоподавителите. Става Става дума за един проблем, който ние много често обсъждаме в Европейския парламент, в нашата комисия и многократно се каза, че замърсяването убива. Убива стотици хора всяка година. Нека, нека не, днеско не, забра, не забравяме, че тук става дума за, за цифри. 44% от територията на Испания 39% от населението са подложени на това замърсяване. Не трябва да се забравя, че в Испания не всеки прави едно и също. Мисъл има някои места, където се предприемат мерки и други, където не. Има някои, които си е, написват домашното, а други не. В е, Мадрид, в Барселона, в, в, в Валенция се предприемат мерки за борба с замърсяването, което убива хора. Но и мене много ме очудва отговора на Европейската комисия. Вие казвате, да, има проблем в страната. Директивата се нарушава, но от друга страна това не се смята за достатъчна причина за предприемане на процедура за нарушаване. Така че мисля, че най-доброто, което можем да направим е да оставим петицията отворена и да поискаме допълнителен отговор. Съжалявам, но не смятаме, че отговора на комисията е задоволителен и трябва да напишеме писмо на Испанското Министерство на околната среда. Имаме в момента правителство, което се нарича е, екологичен преход. Така че е, искаме да разбереме дали те ще предприемат само козметични мерки или ще предприемат и истински мерки за екологичен преход? И какви са плановете за а, а, преминаване на от една Испания, коя, където замърсяването убива, към една Испания, където ще има живот за всички? Господин Петер Яр, благодаря. Искам да застана до някъде на страната на комисията, тъй като в действията си тя може само да отрази статуквото. Не може да се промени настоящото положение. Понякога гостите ми тук ме питат, искате повече или по-малко Европа? Аз им отговарям, искам една Европа, в която се прилага законодателството, което приемаме. В Германия има някои градове, където се спазват пределно допустимите стойности, но ако се занимаем с тях по-подробно, то ще видим, че те просто имат късмет в това отношение предвид на географското си положение. Днес сутринта установихме, че почти няма градове в Европа, където няма проблеми с качеството на въздуха, което означава, че не сме си свършили работата по прилагането на законодателството за пределно допустимите стойности. Понякога общините се чувстват изоставени, тъй като необходимите за това проекти струват пари. Мисля, че трябва да продължим работа по този случай. Нека оставим петицията отворена. Целият този пакет от петиции, по който работихме днес сутринта, трябва да бъде предоставен на Комисията по околна среда. Можем да продължим да се оплакваме, но може и да работим за постигането на напредък, а той не може да се постигне в краткосрочен план. Трябва да работим стъпка по стъпка, ако искаме да подобрим положението. Трябва да го подобрим. Затова нека оставим петицията отворена. Ще продължи работа и комисията. Понякога се ядосвам и във връзка с случващото се в Германия. Извеждат се от движение дизеловите автомобили, от което обаче страдат неячиите, например водопроводчиците, тъй като не могат да предлагат услугите си. До сега изгубихме много време, не се възползвахме от времето, което имахме на разположение но сега може да подходим по-сериозно към пределно допустимите стойности, да предвидим необходимите действия. Има обаче градове, в които има проблеми и тук трябва да се намеси Европа. Затова нека оставим петицията отворена и сезираме с нея и Комисията по околна среда. Ако работим стъпка по стъпка, то ще постигнем онова, което трябва да постигнем, а именно не само да приемаме законодателство, но и да го прилагаме. Благодаря. Госпожи и господа, оставяме петицията отворена. Ще се обърнем с писмо към ресорното министерство в Испания, както предложи господин Марселези. И ще изпратим целият пакет от петиции на Комисията по околна среда. Ще изчакаме и тяхното становище. Думата има сега господин Винсент, вносителят на петицията. Искате ли да се изкажете? speak, the lady from the commission. You and me. Okay, then, uh, eh, um, eh, mm, bueno, doy las gracias. Eh. Благодаря ви за това. Благодаря за това, че оставате петицията отворена, защото в крайна сметка целта е наистина да имаме по-качествен въздух за населението на Испания за по-голям, по-широка територия в Испания и въобще за целият регион на Средиземно море. Комисията. Um, thank you. The, the commission just... Благодаря. Комисията иска само да даде някои допълнителни разяснения във връзка с стратегията си за производствата за нарушение. Не бива да забравяме, че озонът от една страна и праховите частици и азотния диоксид от друга не са обект на едно и също третиране по силата на директивата за качеството на атмосферния въздух. Държавите членки имат различни задължения във връзка с тези вещества по тази директива. По-конкретно, за озона директивата предписва целева стойност. Тази целева стойност може да бъде постигната чрез мерки, които не са несъразмерно скъпи. Съвсем друго е положението, когато се предвижда пределно допустима стойност. Освен това, що се отнася до изискването за планове за качество на въздуха, ако се наруши изискването за целевата стойност, какъвто е случаят с озона, то тогава се изискват от държавите членки планове за качеството на въздуха. Според комисията, производствата за неизпълнение за прекурсорите на озона, като например азотния диоксид, за който има по-строги изисквания по директивата, ще са по-ефикасни. От такива производства за нарушение ще проистекат и положителни резултати за концентрацията на озон в атмосферата. Разбира се, с това не си затваряме очите пред проблема с озона. Проблемът с озона е изключително сериозен и много сложен. Затова и пар... инструмента за партньорска проверка, който ще използваме и по време на семинара си, ще бъде много важен. Така държавите членки ще могат да обменят помежду си опита си при справянето с този проблем. Проблемът е много сложен. Не може да му се намери еднозначно решение. Не можем да кажем тази или онази мярка със сигурност ще доведе до този и този резултат. Озонът не е първичен замърсител. Той се образува в атмосферата при взаимодействието на слънчевата светлина с други химически вещества. Отбелязахме си, разбира се, направените днес коментари. Ще продължим да следим отблизо положението в Италия, в Испания, извинете. Ще направим оценка и на новополучените данни, след което ще предприемем и следващи действия. Благодаря. Председателят, благодаря ви. Решаваме да оставим петицията отворена. Ще се върнем на този въпрос в момента, в който получим отговора на ресорното министерство в Испания и на колегите от Комисията по околна среда. Благодаря ви за участието в сутрешното ни заседание. Ще продължим в 14.30. Това ще е заседание с участието на Комисията на петиции на германския, по петиции на германския Бундестаг. Желая ви приятен обяд.